записани в протокола от това заседание. Съгласно член 105, алинея 6 от правилника, председателят на бюрото на председателите на комисиите няма възражения срещу а, приемане на а, Комисията по селско стопанство и няма възражения срещу делегиран акт. Ще има минимално 40 членове. Ако няма възражения в рамките на 24 часа ще бъде гласувана тази препоръка. Препоръката можете да намерите на веб страницата пленарно заседание. Сега преминаваме към изменения в дневния ред. Тоест, преминаваме